веднага след като закрих този дебат. И така, първата резолюция е камбоджански законопроекти относно НПО и синдикати. Ще гласуваме по целия текст на резолюцията. Моля, гласувайте. Czy wszyscy z pań i panów posłów e, oddali Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Резолюцията бе приета. Настъпне е резолюция демократична. Втората резолюция Демократична република Конго и по-специално случаят с задържането на двамата активисти за щата правата на човека и в Макамбала и Фред Баума. Съвместна проекто резолюция на политическите групи. Гласуваме по целия текст на резолюцията. Моля, гласувайте. Че wszyscy z pani panów posłów oddali Всички ли гласуваха? Надявам се да сте гласували. Прекратете гласуването. Резолюцията бе приета. резолюция Бахрейн и по-специално случаят с Набел Раджаб. След точка С имаме изменение 1. Първо изменение. Кой е за? Кто е przeciw? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверка искате, добре. Моля гласувайте. Кто с пани право zabrał, е, отдал глас? Mam е, nadzieję, гласа. Всички ли гласуваха? Надявам се всички са гласували. Прекратете гласуването. Została ta poprawka odrzucona. Това изменение бе отхвърлено. Сега Гласуваме по цялата резолюция. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Че wszyscy с пан и панов. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. С голямо мнозинство. И сега E, głosowania e, dotyczącego Судана, sytuacja dwóch chrześcijańskich. Продължаваме с положението на двамата християнски пастори в Судан. Проект за резолюция съвместен. Изменение 3 на НП. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Това изменение се приема втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Поне аз така мисля. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Czy wszyscy дали глас, замекам гласот. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Е, поправка została odrzucona. Изменението бе отхвърлено. Параграф 7. Първоначален текст. За. Кто е против? Против. Въздържали се. Приема се. Осми параграф. Отново първоначален текст. Устно изменение на госпожа Вържия. Искате ли да вземете думата, госпожо Вържия? Имате думата. Oui, très rapidement, j'ai appris hier. Съвсем накратко с нощи разбрах, че трима представители на опозицията в Судан, членове на Конгреса, са били осъдени на 20 удара с къмшик понеделник миналата седмица. Посъдът е била извършена непосредствено след поднесенето на присъдата в съда. Това е особено унизително в страната, ето защо смятам, че трябва да включим и този факт в резолюцията. Мисля, че има консенсус по въпроса. Благодаря ви. Някой иска ли да се изкаже против устното изменение? Изглежда, че не. В такъв случай гласуваме параграф 8 с устното изменение. За. Против? Въздържали се? Приема се. Минаваме към 18. Оригинален текст за. Против. Въздържали се. Приема се. Както искате. След съображение F, изменение първо на НП за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение второ на НП за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение Хаш, оригинален текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме целият текст. По име на гласуване, моля гласувайте. Czy wszyscy z Pani Panów Posłów... Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Благодаря ви. Протоколът от днешното заседание